Е, е, бяха променени, но те остават е, от 130 евро по искани от САД, 128 от Китай, това все още са ниски цени. И така, че те са по-ефтини. Така постигнахме съгласие в света по много важни въпроса за отношението между страните на происход и приемането на виза за връщ, за връщане на бежанци, когато става дума за хора, нямащи право да останат на европейска територия. И в заключение, позволете ми още 30 секунди да благодаря на докладчика Хуан Лопес Агилар за свършената от него работа. Благодаря на колегите за качествени обмен, особено господин Бекер и госпожа Вержия обсъждахме много активно, но и не винаги, е понякога разгорещено. Благодаря и на нашия екип, който ни помогна вече 30 години съм в Европейския парламент. Това е последното ми изказване. И искам да ви кажа, че няма по-хубав политически проект от това да осъществим европейската си мечта. Да живее Европа! Председателят благодаря. Е, е, това, очертава се емоционално заседание. Е, чакайте да видите аз какво ще кажа, да чуете какво аз ще кажа накрая. Госпожа Вержия, минута и половина. Благодаря, господин председател. Движенията на населенията никога не са били толкова значими в целия свят. Един милиард души пътуват всяка година навсякъде е, из е, Европа. Е, от 10 години това е така. Има 200 милиона иммигранти, хора, които пребивават в продължение на повече от една година на дадена територия. Повече от 60 милиона са в Европа. И независимо от всички усилия на нашия докладчик, равновесие не бе постигнато. Равновесието между улесняването на туристическите специално движения и от друга страна урегулирането на така наречената незаконна или нередовна иммиграция. Е, европейската политика все повече се насочва към контрола върху границите, към борбата с така наречената незаконна иммиграция, към връщането на унези, които нямат късмета да се здобият с редовна виза. Е, и а, а законната миграция, впрочем, е 20 пъти по-многочислена от така наречената незакон Си, е, е, е, оценява на, на милиони. Ние затръшваме вратата пред, пред бежанците е, и, и по тази причина е, нещо, което за мен е достойно за съжаление най- най нещо през целия мандат е отхвърлянето от съвета на хуманитарните визи. 90% от онези, които са получили международна закрила на територията на Европейския съюз през последните 3 години, са всъщност незаконно постъпили на територията на Европейския съюз. Още 30 секунди, господин председател, ако ми позволите, понеже това също е моето последно изказване. Благодаря на всички, които ми съдействаха по време на двата мандата многото колеги, е, с които бе удоволствие да се работи, независимо от политическата им принадлежност, е, служителите, сътрудниците, е, целият административен персонал на събранието, видим и невидим, нашите преводачи не на последно място, всички онези благодарения, на които осигуриха такива прекрасни условия за нашата работа. Благодаря наистина най-сърдечно на всички. Аз с интерес ще продължа да следя работата на Европейския парламент тъй като това не е говорилнята, както я описват мнозина. Тук се върши важна и сериозна работа. Място, от което аз се обогатих и, и, и, и научих много. Благодаря. благодаря. Да ви кажа защо допускам тези допълнителни 30 секунди. По една много проста практическа причина. Така, поне взведнъж всички изказващи се в тези 30 секунди ще казват едно и също нещо. Следващата, госпожа Валеро. Да видим дали ще ми трябва повече време, отколкото ми е отредено. Визовия кодекс беше първото досие, което ми възложи моята политическа група Зелените. И това е последното ми изказване в пленарната зала в края на мандата ни. В началото започнахме с едно много добро предложение на комисията. Целта беше да се облегчи положението на много хора, които се нуждаят от многократни визи за пътуване е, до Европа. Но както обикновено, съветът спря процеса във връзка с предложението за хуманитарни визи след това излезе ново предложение, което нямаше нищо общо с а, е, първоначалното, което целеше да облегчи процедурите. И беше свързано с а, е, обратното а, е, приемане. Докладчикът положи всички усилия и въпреки това, боя се, че не успяхме да постигнем всичко, което искахме. Ние, зелените, смятаме, че обвързването с връщанията няма да ни позволи да гласуваме в подкрепа на доклада, въпреки положителните елементи. Таксите ще се увеличават, ще бъде много трудно за семействата от по-бедни страни да си ги позволят. ще бъде много трудно за тези хора. И не говорим за САЩ, не говорим за Китай, говорим за Европа. Виждам, че ми давате знак, господин председателю. Приключвам. Благодаря на всички за прекрасното сътрудничество, на добър час на всички, особено на тези, които си тръгват от тук. Благодаря. Господин Ейкър. Една минута. Благодаря, господин председател. Широко разприетото определена държава е политическа единица с конкретни граници. Казаното за европейските визии е, е че Европейския съюз определено се опитва да, да, да добие с държава. Когато четем Лисабонския договор, виждаме, че е, Европейска Европа има правомощи само в международен мащаб, а тук говорим за външни граници. Е, хармонизация в случая означава централизация, пренебрегване на субсидиарността. Граничната охрана трябва да ни накара да се замислим е, е, това, което е, Европа си присвоява, ще бъде върнато на Великобритания след излизането от Съюза. Този договор поставя в политическа светлина визите и дава нови възможности за третиране на редовните миграции. В резултат на това така. Така че след началото на така наречената криза да с миграциите Европейския съюз се опитва да извлече полза от това. Вървете по този път, ще видим докъде ще стигнете. Господин Жил Лебретон, две минути. Благодаря, господин председател. Изменението на Европейския визов кодекс, който днес се предлага на нашето внимание, официално е предназначен, цитирам, да облегчи е, движението на гражданите от трети страни към Европейския съюз. Следователно, това е едно ново средство за насърчаване на миграцията и аз не мога да не се противопоставя категорично на това. Издаването на краткосрочни визи се облегчава при един крайно неразумен е, начин, което ще стимулира е, потоците и ще увеличи риска от грешка и злоупотреба. Текста в същото време от, създава възможности за отказване на гражданите на държави, които отказват на своя ред да приемат незаконно прибиваващите свои граждани. Толкова по-добре. Принципът на тази мерка официално може да бъде прият. Но материята е толкова сложна, че това, което приемаме, е, е лишено от каквато и да била конкретика текстът уж ще създаде нови възможности за легална миграция с и нали, хуманитарните визи. И толкова по-шокиращо е това, е, че е, подобни мерки в никакъв случай не могат да възпрепятстват незаконната иммиграция, което уж е цел на изменението. На всичкото отгоре тази идея за хуманитарните визи пък беше изоставена. Ние сме изправени пред демографска експлозия в Африка. Стотици хиляди легални, законни емигранти няма да означават каквото и да било в сравнение с милионите незаконни емигранти. Опазването, защитата на нашите граници би била далеч по-ефикасна, ако се остави на държавите членки. И толкова по- е, щастлив съм от това, че последното ми изказване тук ми дава възможност да напомня всичко това в тази зала. Последните разисквания, в които участвам днес, се отнасят не за някакви съпътстващи мерки, а за съществено жизненно важното бъдещето на Европейския съюз. Това е залогът. Благодаря. Господин Демера, минута и половина. Господин председател, господин комисар, преди всичко искам да поздравя Фернандо Лопес Агилар, докладчика по визовия кодекс, чиято цел е да се пребори с незаконната миграция и да гарантира функционирането на редица отрасли като туризма. Те имат много голямо значение за нас. През 2017 година бяха издадени около 14 милиона краткосрочни шенгенски визи за туристически пътувания. Електронни заявления, съкратена процедура, многократни визи, дългосрочни визи са все мерки, които не дискредитират нашата сигурност и е, осигуряват обратното виждане, обратното връщане. Искаме едновременно да укрепим и визовия си режим и нашата сигурност и борбата с незаконната миграция. По визовия кодекс трябва да се работи в съответствие с ШИС и ВИС, за да имаме оперативна съвместимост на информационните системи. Господин председателю, с ваше позволение, след 35 години служба на различни длъжности. Само една дума искам да кажа. Благодаря. Благодаря ви от сърце. Да, бившите почнаха а, да се обясняват. Добре. Клод Мораеш, две минути. Господин председател, благодаря за това колко де разумно водите да, а, и, а, интелигентно водите това заседание не само за визовия кодекс, но и сбогуването на много колеги. Благодаря на докладчика за усъвременяването и опростяването на процедурата за издаване на краткосрочни визи, както казаха и колегите, както други колеги. И аз ще кажа, че това е последната ми реч като председател на комисията Либа. А, нямах намерение да говоря за това, но забелязах, че тук има много колеги е, от Либеса тук и исках да кажа нещо нещо съвсем конкретно, след като чухме Хуан Демера. Ако ще видите колко много доклади от нашата комисия ще бъдат гласувани днес. Специалисти по Шенген, много колеги имат тук, специалисти по Дъблин, по Шенген, пакета за, мигра, за обежището и така, така. Много доклади бяха гласувани. Ако благодарим на господин Аврамополос, искам да кажа, че и много доклади бяха замразени. Ние сме изключителна комисия. Ние бяхме най-продуктивната законодателна комисия, работейки по едни от най-трудните досиета, защото работим в изключително сложен политически климат имат. Най-сърдечно благодаря на всички членове на комисията Либе, с които имах честа да работя <clears throat> за това, че произвеждахме законодателно за качествено законодателство. Най-голямата ми надежда е, че през следващия мандат е, ще бъд, това законодателство ще бъде размразено, че държавите членки ще оценят качеството на това законодателство и ще разберат, че е, то парламента е наистина качествен законодател с виждане за бъдещето и с страст. За мен беше чест и удоволствие да работя с вас, да уча от вас. Никога никога няма да забравя тези години прекарани с вас. Благодаря. Господин Юрек, една минута. Ако, не, ако е, не е последен мандата ви, ако ви е последен мандата, ще ви дам още малко. Няма да е една минута. Хайде. Господин председател, уважаеми колеги, пет години съм тук. Служих на страната си служих на сътрудничеството между европейските народи. И е символично, според мен, че накрая на последното заседание говорим за границите. Границите, които са същината на една национална държава. Очевидно, границите не могат да бъдат отворени до край. Но когато говорим за контрол, за проверки, за упражняване на национален държавен суверенитет, в края на краищата, не можем да не оставим това в ръцете на националните правителства. Работим тук по визовия кодекс и виждам как някои през задната вратичка се опитват да е, прокарат е, понятия законна, незаконна миграция и прочие – но не можем да говорим за право ред, за върховенство на закона, когато сме изправени пред неправомерно поведение. Европа ще просъществува само докато просъществуват държавите членки. И така ще опазим своите граници. Госпожа Викстром, която вече се сбогува, но аз също искам да благодаря на докладчика за работата по визовия кодекс. Ценя неговата всеодайност, неговата решителност в работата по този важен законодателен акт. Подкрепям компромисите, е, които съгласувахме за разходите за издаване на визи, многократните визи и удължаването на сроковете им. Това са все възможности, които ще ни позволят да се справим по-добре с ситуацията, да дадем отпор на рисковете за сигурността. Наистина това е последното ми изказване тук. Благодаря на всички за разискванията, за всичко, което постигнахме заедно. Изминалите 10 години за мен бяха години на служба на европейската демокрация. Има край на политическия живот, но не и на приятелствата, не на личните отношения. Пожелавам ви на добър час във всяко поприще. Госпожо Андерсън, имате една минута. За жалост това предложение е, е, показва как се отнасяме към уязвимите хора и мигрантите. Много от така наречените прогресивни е, се подадоха на натиска дале от крайната десница, говорейки за заплаха за сигурността и втвърдявайки границите и ограждайки страната Европа като ам, крепост, защото се оказа, че има възможност, че граждани от трети страни могат да получават златни визи, да, докато други пък нямат достъп до хуманитарни визи. Все пак хората, които идват тук, идват от, идват от трети страни и се работи за ускоряване на връщането. Така не се работи с хора. Това е и износ на европейските хуманитарни задължения. Трябва да помагаме на всички, без оглед националност и економика. Економическо състояние няма, незаконни човешки същества. Игнасио Корал, една минута. Благодаря, господин председател. Туристическият отрасъл има изключително голямо значение за цяла Европа. Над 200 милиарда евро оборот, 61 милиона туристи всяка година посещават Европа. Над 5% от работната сила работи в този отрасъл и той създава много голяма част от БВП на държавите членки. Опростяването на процедурите, съкръщаването на сроковете, издаването на многократни визи могат да облегчат работата на отрасъла. Работата с трети страни ще ни дадат възможност по-добре да работим и с темата за незаконната миграция. Може да се даде стимул на третите е, страни да се спазват тези правила. Благодаря. Е, господин Коелю има думата. Ревизион до Кодик, вижте се май за um на ревизион да. Благодаря, господин председател. Е, чрез днешното решение допълваме визовата система, визовата политика на Европейския съюз. Облегчаваме туризма, отрасъл съществен за Европейския съюз и за Португалия. Укрепваме и сигурността благодарение на мерките за реадмисия. Намалява се бюрокрацията, разширява се Разширяват се административните възможности за подаване на молби, съкръщават се сроковете, поначало се облегчава режима за е, законно търсещите да постъпят на територията на Европейския е, съюз. Облегчават се също многократните пътувания, а от друга страна се засилва сигурността с новата визова система, по която аз имам чест да бъда докладчик. Ще събираме повече информация, ще упражняваме повече контрол още преди издаването на визата. Всичко това ведно с политиката на реадмисия и облагодетелстване на третите страни, които са готови да сътрудничат. Това са конкретни мерки, господин председател, които обещават е, е, е, ново благоденствие, ново благосъстояние на Европа. Благодаря на господин Агиар, на господин Мораес, всички колеги от Комисията за правата и свободите. Госпожа Кинге, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Няколко думи искам да кажа за комисията, в която работих. Това е комисията Либе в този мандат. Много направихме по време на мандата си и допринесохме за общностната европейска система за убежището. Създадохме една рамка, в която е възможно да се управляват по-добре извънредните ситуации и да отстояваме нашите ценности – ще продължа да преследвам своята цел справедливо общество и се надявам, че с своя вод европейските избиратели ще ни позволят да продължим по този път. Бяха напрегнати преговорите, искахме повече, така или иначе Европейския съюз има своята визова политика и а, тя върви напред. Искам да благодаря на всички членове на парламентарната а, комисия Либе и на Европейската а, комисия. Визите са съществен инструмент, а, който използваме, а, за да можем е, да я съгласуваме с другите политики на Съюза. Културния обмен, туризма са все свързани е, с е, тази политика. Повишаването на таксите може да се окаже сериозен въпрос. И накрая, позволете ми малко по повече време, защото говорих за комисията в началото. Бих искала преди всичко е, да кажа, че сме запазили възможността за кандидатстващите за виза да не затъват в дълга процедура. Дъл... Дълги бяха преговорите, но беше създадена правната рамка за отстояване на основните права. Благодаря. Благодаря. Колеги, продължаваме разискванията по една единствена причина. За мнозина от колегите това е последната сесия, на която присъстват и се изказват. Затова ви моля да проявите разбиране. Сега процедура на спонтанни изказвания. Четирима са се записали. След това ще дам думата на господин комисаря и на докладчика за приключване на разискванията. Четирима колеги, спонтанни изказвания и после още две. Благодаря много. Госпожа Шойдрова е първа. Благодаря за думата, уважаеми колеги. Напълно разбирам, че това е един от последните дни на нашия мандат и не, се, не сме толкова съсредоточени, колкото ни се би трябвало, но все пак говорим за визовия кодекс, а това е важен за всеки европейски гражданин въпрос. Подкрепям новия визов кодекс и мисля, че постигнатия компромис е разумен както като упростяване на процедурата за онези, които пътуват като редовни посетители и регистрираните в системата, които не е необходимо да се явяват лично за подаване на молба за виза, както и по дългосрочните многократни визи облегчават нещата. От друга страна, укрепваме сигурността, което също е важно предвид миграционния натиск, а и правилата стават по-стриктни. Повишаваме визовите такси и въвеждаме редица мерки за връщане, които аз подкрепям. Изитуме тон кодика теорисион, που е βεβαίως μια... Мисля, че Визовия кодекс, разбира се, е въпрос важен, тъй като чрез него се определя кой всъщност може да пристигне, да постъпи на територията на Европейския съюз, но също време, но господин председател, все още се поддържа карантинен режим на пристигащите на е, летища, в случая в Брюксел, от Атина, с незаконни паспортни проверки абсолютно нерегламентирани. Аз не веднъж съм подавал сигнали и, и така и не, не получавам е, отговор, обяснение от комисията. Буквално онзи ден бях свидетел на същото. Наистина трябва да се е, установи ред, кой може да преминава границите на Европейския съюз. Да, но е, да става това чрез незаконни гранични проверки е, на пътуващите от Гърция е напълно неприемливо. Благодаря, господин Етерич, има думата. Благодаря. Тупаме се по гърба един друг, хвалим се. Живеем в един балон на радост, хармония и дружба. Защо забравяме отговорността на националните държави? имаме пореден пример за свръхцентрализация, прекомерно изнасяне на правомощия на централно равнище. Гърците, германците, хората въобще са различни и слава Богу. За съжаление, голяма част от предложението е объркана и идеите никак не са добри. Еми, какво да правим? Човек веднъж си тръгва от парламента. Мис, мис, мисис Томашич. Госпожа Томашич има думата. Благодаря, господин председател. Най-важното, което мога да кажа за визовия кодекс е свързано с, с връзката с реадмисията. За това аз наистина приветствам въвеждането на механизъм, който дава възможност на Европейския съюз да използва визовата политика, за да насърчи трети страни да подпомагат и сътрудничат в, в процедурата за реадмисия. И накрая нека не забравяме, че визовата политика има добро отражение върху трети страни във връзка с връщането на незаконни мигра... Е, мигранти. Малка стъпка, но във вярната посока и аз се надявам, че в новия мандат на парламента и Европейската комисия ще доведе до съобразяване тази политика с новите политически реалности. Председателят, благолеги, искам да помоля господин еврокомисарът Каньете да вземе думата. Господин, е, нека да го чуем. Господин еврокомисар. Members, thank you for this very important debate. Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, за е, важния дебат. Новият регламент ще модернизира визовата политика, е, ще гарантира охраната, защитата на границите и облегчен визов режим, равно третиране на всички законно пътуващи до Европейския съюз, било то за работа или туризъм. По този начин ще се допринесе за европейската економика, за економическия растеж, за междучовешките контакти и културния обмен. Освен това, обаче, новите правила ще е, засилят е, нашата сигурност, е, ще създадат една по-солидна основа за сътрудничество с третите страни, що се отнася до връщането и реадмисията на незаконните иммигранти. Съм, се надявам да подкрепите при предстоящото гласуване постигнатия компромис. Уверявам ви, че от своя страна комисията ще играе необходимата роля за изпълнението на новите разпоредби. Благодаря. Благодаря ви, комисар Кълнете, колегата Лопес Агилар. Е е Благодаря ви за съзидателния тон на повечето изказвания. Изразихте подкрепа в повечето случаи. Това ново законодателно решение ще даде отговор на въпросите на онези 70, 80, 90 милиона души, които напълно законно идват в Европа от над 100 държави в света. Все пак работата не е изцяло свършена все още трябва да се отговори на въпроса за хуманитарните визи, за хората, които е, бягат от преследване, които са в тежко положение и се нуждаят от е, закрила. Хора, които рискуват живота си, за да стигнат до тук и често пъти са в ръцете на трафиканти, които злоупотребяват с тях. Трябва да следим е, работата на съвета, гласуването с квалифицирано мнозинство и Европейската комисия. В следващия мандат се надявам, че комисията ще може да предложи отговор на тези въпроси. Трябва ни законен начин за законно влизане в Европа на тези отчаяни хора. Ако не им дадем такива визии, те ще бъдат флапите на трафикантите. А те търсят сигурност и убежище. Благодаря на всички. Благодаря за конструктивната работа. Благодаря. Благодаря ви, че всички дойдохте. За да чуете как ви благодаря и как ви казвам довиждане. Всичко най-хубаво ви пожелавам.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 благодаря, госпожо председател. Радвам се, че вие председателствате последната сесия, последното гласуване този право О, вярно бе, има и утре. Ще, ще се видим пак, значи. И утре пак съм тук. Не, не искам да пропусна гласуване. Мисля, че не съм пропуснал нито един. Госпожо председател, ако позволите, искам да се обърна към господин Каниете в качеството да представител на комисията. Не преди няколко месеца парламента предупреди комисията, пазителка на договорите, за потенциален конфликт между, във връзка с премиера на Чешката република. ком, по този въпрос. Господин Етингер беше изслушан от Комисията по бюджетни въпроси и той ни каза какво е направил, очевидно настоявайки че за отстраняване на този на конфликт на интереси, но се продължава да се проверява, да се работи въпроса. Сега виждаме, че в Чехия се, се предприемат действия срещу чешкия премиер. А Европейската комисия още продължава да се пита. Господин Каниете, дали има политически мотиви да пред отлагате своята, своите политически действия, докато ние ви предупредихме. И ако мислят, и ако мислят че а, евроскептицизма се раз, а, разширява, ще шири, а, то е въпросът за, е свързано и с действията на Европейската комисия. Подобни поведения подхранва подобни подозрения. Е, благодаря. Имахме удоволствието да ви чуем. Е, впрочем, не за първи път, казва председателката господин Виотти, възгласи от залата, които не чуваме. Сега, колеги, да чуем господин Виотти. Вземам думата, защото ми се струва невероятно тук е, да не се дава думата на никого за това, което става в Либия. Там се води война. Близо 250 хиляди са бежан, бежанците, които идват, те загиват на прага на Европа. Върви и бушува истинска война. Трябва да бъдат спасени тези хора. Как може а, да не прави нищо Европейския съюз, за да освободи този народ. Мъжете, жените, децата. Каква е нашата роля иначе? Благодаря, господин Виоти, уважаеми колеги. Мерси, мадам. Господин Фройн, благодаря, госпожо председател. Една минута искам, няма да съжалявате. И ще кажа, че ще озоря преводачите. Разгледах и не видях параграфа, за който говорихте а, а, преди а, метлата да замете и оставеното от нас. А, за известно време смякаш сме с затворни очи, но аз искам все пак да благодаря не само на много много при приятели, но и на всички, които работят тук, включително за тезгяха, ние искахме да, да търсим долу в гаража хората, които возят фараж и, и всички останали колеги, които винаги казваха, давайте по-бързо. Искам да благодаря на чистачките, на служителя на сигурността и накрая да благодаря на превод преводачите, които превеждат нашите речи. Аз се опит да кажа всичко това в Рима. Така че ще завърша с благодарност на всички възможни европейски езици. Благодаря, господин Фройнт, за това, че сте написали истинско стихотворение. А сега да пристъпим към гласуване с доклада. Госпожа Миранда, имате процедурен въпрос ли? Заповядайте, имате думата в момента приключ... в края на нашия мандат и аз искам да припомня член 7 от правилника за нашата работа, за да припомня за бившите членове на за зелените. Има между тях двама души, Хуев, Ноева и Функера, двама души, които са вече от 500 дни в затвората. Това, това са хора, сериозни кандидати за европейските избори. Сега господин Корилю. Благодаря, госпожо председател. Да ви помоля за съдействие моля и колегите си за съдействие. Аз е, бях член двукратно е, на официална делегация за посещение в Съединените щати. Не ми бе издадена виза, бе ми отказана виза за, за Съединените щати. Почакайте, почакайте, колеги. Аз нямам нищо общо с тероризма. Въпросът няма нищо общо с тероризма. Е, аз обяснявам това с, професията си на журналист, на кинематограф. Да, да, знам. Знам. Е, господин Кологло, председателката прекъсва. И изпратих е, писмо до председателя на парламента Таяни, не получих съдействие, така че се обръщам към вас е, за помощ, към всички свои демократично настроени колеги. Не, не, не към крайната десница, аз вас ви знам. Благодаря, председателката. Прекъсва оратора. Благодаря, господине. Ще пристъпим към вота. Господин Сайер е първия доклад, е първия докладчик. По именно гласуване на текста в вида, в който е представен. Прекратете гласуването. Приема се. И с това приключва първото четене на акта. Втори доклад Сайер по 585 изменение, по именно гласуване, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 586 изменение за, против, въздържали се, приема се. 587 изменение за, против, въздържали се, приема се. Първото четене на акта приключи по този начин. Поименно гласуване на третия доклад Сайер. Прекратете гласуването. С това приключва първото четене. Господин Артюи, ако искате да вземете думата, моля бъдете кратък доклада на господин Артюи. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е последното ми изказване. Пленарно заседание. Докладът, който поставям на вашия съд е за регламент, предвиждащ неотложни мерки за защита на бюджета на Европейския съюз в случай на британски изход без сделка. Бюджетът е скромен, все пак да напомним. Едва 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, но знаете в каква степен този бюджет зависи от националните вноски на вечерието на края на своя мандат, аз бих искал да споделя с вас своя идеал, своето опасение и своето убеждение. Моят идеал е европейският бюджет да бъде бюджет на световна сила. Моето опасение е, че държавите членки не са склонни да увеличат своите вноски и накрая моето убеждение че увеличаването на бюджета на Европейския съюз следва да отговаря на облегчаването на задачите на националните бюджети. Тоест да се прехвърлят бюджетни кредити към европейския бюджет. И аз се надявам следващият парламент, следващия мандат да се обърне с лице към благосъстоянието на европейските е, граждани пред лицето на глобализацията да се осъзнае, че всяка държава членка по-отделно вече не е в състояние да гарантира нито това благосъстояние, нито сигурността ни. Благодаря ви на всички колеги за, своят, за вашата привързаност към работата. Благодаря специално на колегите си от бюджетната комисия. Ако съюзът е все така една битка и то ежедневна битка, моята мечта за Европа такава каквато я споделям отдавна, благодарение на всички вас, остава непокътнат и, напро... и, и, и, и укрепва. Затова още веднъж благодаря ви, желая всичко добро на всички ви, да живее Европа, да живее държавите членки. Nous allons passer au vote sur ще гласуваме доклада на господин Артю и целият текст по именно гласуване. Започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Доклада на господин Елер по именно гласуване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Доклад на госпожа Хюбнер по на гласуване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Възражение по член 105 и 3 по отношение на внедряване на експлуатация и експлуатация на съвместни интелигентни транспортни системи. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, добре, ще проверим. Не се нервирайте, моля ви. Проверка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме към доклада на госпожа Мецола. Предложение за отхвърляне предложението на Комисията Европейска нечебрегова охрана. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Нататък към 512 то изменение по същия текст. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 513 то изменение за. Против въздържали се, приема се. С това приключва първото четене на текста. Доклад на господин Лопес Агилар, който, ако раз... как правилно разбирам, желая да вземе думата, заповядайте. Госпожо председател, благодаря ви, колеги. Само за минута. Това е последното гласуване по един много важен законодателен акт визовия кодекс и е обичайно в такъв случай да се изрази благодарност в присъствието на всички за доброто конструктивно сътрудничество през годините. Невероятни времена. 4 години усилен труд. Благодаря на докладчиците в Сянка и на парламентарната комисия Либе – благодаря специално на председателя ни, господин Клод Мураеш, Но това е последното пленарно заседание и за това подобава публично да заявя каква висока чест беше да служа на европейските граждани тук. Единствената демократично избрана институция на Европейския съюз. Ползвам случая да пожелая на всеки го всичко най-хубаво от цялото си сърце. Искам да заявя, че за мен беше истинска чест да работя с всички вас през изминалите пет години. Благодаря, благодаря на всички скъпи колеги. Благодаря, господин Агилар. По именно гласуване, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Докладът е прият. Приключва по този начин първото четене. Доклада на господин Серал Сантос следва също по именно гласуване по 82 ро изменение. Прекратете гласуването. Приема се. С това приключва първото четене. Нататък. Доклад на господин Радев по именно гласуване по 73-то изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 74-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 75-то за, против, въздържали се, приема се. С това приключва първото четене. Доклад реда по изменение 182 Д. За, против, въздържали се, Отхвърля се 190 от Д за, против, въздържали се. Отхвърля се 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. По именно гласуване по предложението на комисията започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. С това приключва първото четене на текста. Нататък е, доклад Вирконен Маринеско Теличка, 108 изменение за, против, въздържали се. Не е много ясно, трябва да проверим. Започнете по електронен път. Прекратете гласуването. Приема се. По именно гласуване по предложението на комисията започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Приключва първото четене на парламента и приключваме с доклада Далтон. Първо няколко, няколко изменения от е, компетентните комисии за, против, въздържали се. Приемат се амблок. 19 за, против, въздържали се. Приема се. 31 поименно гласуване. Започнете гласуване. Да проверим 19-то ли искате? Добре, да проверим 19-то. 19-то изменение. Започнете електронното гласуване. Прекратете. Приема се. 31-во по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 35-то по именно започнете. Прекратете. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 по именно започнете гласуването. Прекратете. Приема се. По 59 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 59-то. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 63-то поименно, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 67 за, е, по, извинете, поименно. Прекратете. Приема се. 82 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 87 за, против, Раздържали се. Да проверим.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 въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 163-то поименно, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Следователно 52 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 100... 66-то да проверим. Проверяваме 66-то. Прекратете гласуването. Приема се. 160-то поименно започнете гласуването. Шестдесет шесто е, се прие, 169-то е, падна. Е, по тази причина гласуваме 160-то. Поименно започнете. Гласуването е в ход. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 157 по имена. Започнете гласуването. 157. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 164. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 69 за против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, да проверим 81 започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. 83-то Д поименно Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И преминаваме следователно на 85. Останалите падат. 85 за. Против. Въздържали се. Е, е съмнявам се да проверим 85. Прекратете гласуването. Приема се. Моля да вдигате ръка все пак. 86-то 175 опада, 86-то Д за. Против. Въздържали се. Съжалявам. Не се вдигат ръцете, не се вижда. Да проверим. 86-то Д. Започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Нататък към 88, тъй като другите падат, за, против, въздържали се, приема се 170 165-то именно, започнете. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. По именно по 161 за. Е, извинете, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 162 започнете гласуването по именно. Прекратете. Приема се. По именно 158 започнете. Прекратете. Отхвърля се. Следователно гласуваме 16 за, против, въздържали се, приема се. 156-то е, поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 18D за, против, въздържали се. Да проверим 18D започнете гласуването. 18 Прекратете гласуването. Приема се. 159-то поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се 34-то за, против, въздържали се, приема се и поименно текста на комисията започнете гласуването. Прекратете гласуването. Моля, не изваждайте все още картите си. Приема се и с това приключва първото четене е, на парламента.